улесни преговорите по време на цялата процедура. Благодаря на всички колеги от комисията ЕНВИ, които подкрепиха резултата от диалога 40 гласа за е, е сериозна подкрепа. Сега преминавам по същество. Целта на този акт е да се направи преразглеждане на директива от 2001 относно съзнато освобождаване на генно мотифицирани организми в околната среда и регламент 1829 от 2003 година за храни и фуражи от ГМО. Но тук има ограничаване на приложното поле за отглеждането на култури. Не става дума нито за внос, нито за транспорт, не за обща дискусия за използването на ГМО в храните. Искам да се спра на резултата от трилога. От 3 декември бяха постигнат, беше постигнат напредък по отношение на а, позицията на съвета от миналия юли. Говори се за съвместното оглеждане на култури. Двамата са законодатели участваха в триалога. Противно на законодателството от 2001, държавите членки, които отглеждат ГМО, сега трябва да предприемат задължителни мерки в граничните зони, за да не се допусне евентуално замърсяване на а, традиционните или биополета. Това е в основата на директивата а именно процедурата за опт-аут. Държавите членки, които не искат да отглеждат ГМО, могат да я прилагат. През първата фаза, по време на а, разрешителната процедура, тук парламентът прие в голяма степен предложението на съвета. Благодаря на всички докладнише в Сянка. Държавите членки не ни оставиха възможности за маневриране. Примаква се обвързването на първа и втора фаза. Сега могат да се водят преговори с предприятията по време на авторизацията. Държавите членки трябва да има 10, а не 2 години, като използват отворен списък с изисквания, свързани с земеползването, социално-економическите въздействия, регионалното развитие, екологичните критерии и прочие. Все още не съм приключила, госпожо председател. Няма альтернативи на това споразумение. Статуквото не е опция. И сега може да се премине а, към помирителна процедура с а, съвета, който обаче е все по-необстъпщив. Необходима е повече прозрачност, спазване на изискванията на мнозинството относно предоставянето на разрешения. Трябва да се спазва законното право на държавите членки да правят избор. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, госпожа Докушек. Давам думата на господин Андрю Кайтес от името на Европейската комисия. Мадам президент, Госпожо председател, скъпи колеги, за мен е чест да бъда тук сред вас и Имам удоволствието да ви съобщя, че сме почти в края на нашата работа. Аз всъщност почти не мога да повярвам, че съм тук на пленарно заседание след края, успешния край на приемане на второ четене. Благодаря на докладчиците в Сянка за сътрудничеството по време на нашето общо усилие. Благодаря и за помощта, която оказаха и на нас, и на съвета. Нека някои данни, нека да припомня някои данни. Има само един генетично модифициран организъм, който е разрешен в държавите членки на Евросъюза. Други са взели решение да го забранят. Тази забрана обаче не винаги е подкрепена от решение, научно обосновано решение на Европейската агенция за безопасност на храните. И за момента това е общо приета практика, тъй като заради действащото европейско законодателство в момента държавите членки не могат да вземат самостоятелни решения. Това съответно ражда напрежение и в държавите членки и сред тяхното гражданство. Освен всичко останало, това намалява и кредита на доверие относно генетично модифицираните организми и научната работа по тях. В 2009, през 2009 година 13 държави членки поеха инициатива за търсене на разрешение в тази посока тяхното искане имаше две цели. На първо място да се разработи европейска система, научно подкрепена такава, която да регулира отглеждането на генетично модифицирани организми. И освен това да уважава гарантираните от учредителните договори права на държавите членки да взимат решение за отглеждането на генетично модифицирани организми на тяхна територия. И така и ще бъде. Държавите членки ще имат крайната дума, крайното решение за това дали да се отглеждат или не на тяхна територия ГМО в зависимост от техните национални характеристики. Ще имат право да ограничават или дори да забранят това отглеждане. С други думи, ще има гарантирано право на избор. Разбира се, ще бъдат взети съответните мерки, за да не се оказва влияние на съседни държави, на съседни селски стопанства, които се намират от другата страна на границата. Това е възможно заради новите постижения на научно-техническия прогрес. Разбира се, ще има рискове, за които ще разберем в течение на прилагането на процедурата и съответно ще реагираме. Госпожо председател, ако гласувате за тази резолюция, това всъщност ще даде отново уверение на държавите членки, че крайната дума е тяхна. Европейският съюз институциите на Европейския съюз многократно са получавали искане да оставят това решение в ръцете на държавите членки, на техните граждани. И в този смисъл искам да заявя следното. Когато се разглежда Оторизирането или не на отглеждането на ГМО, Европейската комисия ще действа съзнателно и отговорно и ще има предвид това право, което, за което днес става дума на националните държави членки. Това е официална декларация, която правя днес пред вас. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към изказвания от името на политическите групи. Госпожа Кастингер за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, след 4 месеца усилна работа, успяхме да представим тук в пленарната зала съгласуван с съвета компромис за правото на държавите членки за осмотрение във връзка с отглеждането на ГМО на тяхна територия. След три годишна блокада от страна на съвета успяхме да постигнем тази цел, за което благодаря и на докладчика госпожа Рис. Предложеният текст е голяма крачка напред към повече субсидиарност и по-широко право на осмотрение държавите членки през изминалите години имаше противопоставяне на отглеждането на ГМО. През февруари миналата година 19 държави членки се изказаха против отглеждането на ГМО на своя територия, нещо, което не бива да пренебрегваме. Съответните правителства вече предприеха необходимите мерки. 8 държави членки Съгласно единствената процедура, с която разполагат, така наречената предпазна клауза вече наложиха забрана върху отглеждането на определен генетично модифициран организъм на своя територия. Това положение бе коригирано от наша страна, като намерихме решение, основаващо се на две фази. В рамките на две фази съответна държава членка може да вземе решение за това дали да допусне отглеждането на даден ГМО на своя територия при пълно прилагане на принципа на субсидиарност и в условия на правна сигурност. Това не е идеалното решение, но все пак е някакъв компромис. Призовавам ви да го подкрепите. Председателката. Следващият оратор, господин Парньо. Дамна Госпожа председател, уважаеми колеги, днес, ако една държава членка забрани отглеждането на ГМО на своята територия, Европейския съд ще я а, накаже. А, затова е много важно а, в този дебат да вземем предвид факта, че без, този, без това споразумение щяхме да запазим предходната ситуация, т.е. няма липса на а, обща позиция в съвета, но също времено мерки наказващи държавите членки. Има държави членки, които, като Франция, искат да кажат не на ГМО. А, спорът е доста сложен. Съветът не проявява достатъчно гъвкавост. Поздравявам докладчика, защото благодарение на неговите усилия създаваме възможност да се защитят потребителите, да се защитят селските стопани и да се защитят държавите членки, особено тези, които са против ГМО. Имаме възможност вече да забраним отглеждането на ГМО на територията на дадена държава членка във връзка с е, определени екологични или други съображения. Така ще се облегчи работата на онези селски стопани, които отглеждат екологични култури. Същевременно обаче е, е, има възможност за замърсяване през граница и за това също се вземат мерки. Важно е да се прилагат е, правилата, свързани с рисковете, през следващите две години. Има още една победа за потребителите, а именно да не се дават нови разрешителни за допълнителни генетично модифицирани култури е, във връзка с тази нова директива. И така, тази директива е едно начало, едно добро начало, но ще трябва да продължим да се борим против ГМО. Благодаря, госпожа Гърлинг, две минути. Благодаря. Това споразумение отразява позицията на комисията. Държавите членки трябва да вземат крайното решение. Целта бе да се разблокира процеса за това е краят всъщност на един дълъг и скъпоструващ процес, който изискваше и политически кораж. Сега малко по-оптимистично това е в изпълнение на европейските учредителни договори, които за съжаление не винаги са доста гъвкави или поне толкова колкото ние бихме искали. Има много подробности, включително и в този доклад мога да приема, защото не предвижда в желаната от нас степен възможността за опт-аут. Има така наречените групи от организми и генетично модифицирани и редове и видове, вместо отделно разглеждане на всеки конкретен случай. Рискът се оценява най-добре точка по точка. И за това именно искам да изразя несъгласието си с този подход, който поставя всъщност под голяма въпросител на научно-техническия подход към целият процес. Генетично модифицираните организми занимават общественото мнение и също така пресата, тъй като това е свързано с качеството на въздуха, водите и отглеждането на някои ГМО, които поради характеристиките си могат да имат благотворно влияние. Държавите членки, които биха искали да развиват земеделие, което да отговаря на, модер, на модерните изисквания на нашето време, ще имат възможност да вземат решение в